Um, Скъпи колеги, нека да продължим нашата работа. Имаме да разглеждаме много важни точки от дневния ред, от голямо значение за всички нас. Става дума за точка 11 тектиране на енергийната ефективност членовете на нашата комисия внесеха над 500 изменения към проекто доклада. Дан Джутамбуран, нашия колега, е докладчик по темата. Струва ми се, че става дума за един от един от най-важните доклади на нашия мандат. Very, very тъй като енергийната ефективност е от голямо значение, а етиктирането също и трябва да има един подход в целия Европейски съюз. Правилата трябва да бъдат ясни за всеки един отделен гражданин и за това ще помоля колегата Дарио Тамбурано да представи доклада и да започнем дискусия по въпроса. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички унези, които а, работиха с мене. Работиме по доклада за етектирането на енергийната дефицит ефективност. Благодаря на колегите, които внесаха над 500, над 700 по-скоро изменения. Те искат да засилиме първоначалното предложение, което ни беше представено имаше много и задълбочени изменения, които допълват съдържанието на доклада. Съжалявам се и Нямаме превод на всички езици. Много моля а също така оратора да говори малко по-бавно, защото започва, говори много бързо. Много моля оратора да започне от начало. Yeah, now. Yes, please. Buon pomeriggio a tutti presenti e a coloro che ci... Благодаря на всички, които ни слушат. В момента обсъждаме проекто регламента по етиктирането на енергийната ефективност. Благодаря на 60-те и трима колега, които внесаха измен... над 700 изменения. Това показва, че всички искат да подобриме първоначалното предложение и да го обогатиме. Много задълбочени, много а, бяха измененията. Някои от тях внасят нови компоненти, които, наистина подобряват текста. Моят, моята цел е да координирам всички предложения, за да могат всички гледни точки да бъдат взети предвид. Същевременно трябва да излеземе с една ясна а, визия, която да можем да защитиме пред съвета. Целта е всъщност да имаме една позиция, която да може да бъде споделена от всички. Защитата на гражданите, бъдещата ефективност, намаляване на административната тежест. Това са основните проблеми, които трябва да решим. Бих искала да спомена някои от важните компоненти на този проект от доклад и по-специално точка 5 задължението на доставчиците и дистрибуторите, е, делегираните актове и други. Около 50% от измененията са на тази тема. Много от измененията са творчески и имат за цел да засилят надзора на пазара, да се увеличи доверието на гражданите към а, е, съответните е, национални и е, отговорни органи. Важното е диску, дискусията да изтъкне и наблегне на приоритетите. Въпросът е по, по, по, по какъв начин да, да не задръстваме пазара и да излеземе с предложения, които само да да спомогнат за функционирането на пазара. Нашите сигнали към гражданството и широката публика трябва да бъдат ясни, точни, за да могат да, те да възвърнат доверието си. А, някои предложиха създаването на, ба, на банка, а, данни, а, докато други смятат, че разширяването на тази банка е не, не се налага. Необходимо е също така, според някои, да се, създадат, да се създаде една цифрова методология за обработка на данните. Също така е необходимо да се вземе предвид необходимостта от поверителността на някои е, информации, като обаче също, същевременно се създаде платформа за прозрачност, е, която ще дава възможност за достъп до някои елементи, които биха могли да интересуват широката публика. Необходимо е също така да се договориме за процедурата за защита на а, създадената вече надзорна система. Някои смятат, че нейната ефективност не е оптимална. Също така смятам, че можем да постигнем съгласие относно а, начина по който циркулира информацията между националните органи, да има една единна процедура в този смисъл. Бих искал също така да добавя и още някои проблеми. Има широк консенсус по това етикетите да бъдат много видими в независимо къде, къде са. Бих искал също така да а, споделя, че основната цел на регламента е намаляването на енергийното потребление а, е, на всички равнища. И нашата цел е да постигнем това. Една един положителен аспект на нещата. Има пред, пред, предложения за по-широки консултации и а, предложение парламента да участва много по-активно в наблюдението и, и процеса на взимане на решение. Същевременно е необходимо да задгърбиме хартиените носители и да преминем изцяло към цифровизация. Това ще доведе до снижаване на разходите и ще отговаря на, наш, на нашите цели, които са всъщност по-малко енергоемкост. Готов съм да обсъдиме тези проблеми, съм на ваше разположение, да отговоря на всичките ви въпроси. В крайна сметка целта е нашата позиция да бъде амбициозна а, и нашето, нашето реш, да решение да е And first speaker uh, on behalf of EPP, uh, colleague... Благодаря, давам думата на колегата Ройл, който е докладчик в Сенка Дунда. благодаря ви, господин председател. Първо и аз благодаря за съвместната ни работа. Надявам се, че ще си свършим работата в срок, макар че няма да е лесно. За мен най-важното е да е, създадем едно простичко правило или правила, а не твърде много и твърде сложни разпоредби. Е, малко, но качествено. Качествено е, означава да създадем за потребителя един инструмент, чрез който да постигнем това, което искаме да постигнем, именно енергийна ефективност. Това означава също така да помислим и за предприемача, за търговеца. Е, тук е, има няколко ключови момента. Един е реескалацията. Трябва да внимаваме да да не е, въодушевени от работата си и ентусиазирани да създадем толкова сложен текст, че да е, вместо да изпишем вежи, да извадим очи. Е, например, има продукти, които в последните няколко години при отоплението е, са въведени нови етикети. Трябва да намерим прагматичен отговор на тези въпроси. Тези въпроси. И е, кога да се намесва комисията? Винаги или тогава, когато става дума за групи А и Б? Какъв е срок? в който ще въведем новата градация, класификация. Това не може да стане от днес за утре. Може би ще ни трябва повече време. Пет години, например, си представям аз. От критично значение е, е да има и база данни. До сега мисля, че никой не е дал това, че има нужда от такава база данни база данни. Всички казват, че е нещо чудесно, но трябва да се знае, че това ще означава и допълнителни усилия, пари и така нататък. Питам се обаче, доколко ще е смислено всичко това. Една, един по принцип е, един, е, едно доказателство за качество на продукт е, трябва да фигурира. Става дума за стотици хиляди продукти, които трябва да се регистрират в тази база данни. Това наистина 25 хиляди актове за, трябва да бъдат вписани в тази нова база данни. И не, не е доказана и необходимостта от това. Е, казва се, че в други държави членки, в САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Китай го има, но е, не знам дали такава, такова голямо усилие, финансово, административно и всякакво, е оправдано от наша гледна точка. Разликата е, че в тези държави членки има един орган, който контролира това и един а, е, език, на който става, докато при нас става дума за много органи, агенции, за много погледи към въпроса, много езици. Ефективността на на това градиране, е, на това етикетиране има и добрите и лоши страни трябва да видим как да оценим лошите е, страни, но не бива да комплицираме, да доосложим нещата допълнително. Благодаря. От името на социалистите и демократите, господин Ефрелин, която замества господин Вернер. Благодаря, господин председател. Взимам думата от Мартина, която се извинява, но не може да присъства днес. Първо бихме искали да благодарим на докладчика за голямата работа, която е извършил. Наистина това е една много сложна тема и много е важно е да имаме един, едно равновесие между специфичен и общ подход. В точка 7 е наистина ключов, ключов проблем, по който бяха внесени много изменения. Трябва да имаме едно раз, раз, разграничение за разбивките. Знаете, че това е много важно за нас, защото в крайна сметка основната цел на този регламент е да, се, да премахнем класата 3А. Имаме и смятаме, че и такъв срок трябва да бъде е, определен, но трябва много да внимаваме за, за, за, защо, защото ако нямаме, е, нямаме строго определен скор, срок, някои от е, съоръженията ще запазят е, своето е, своите класиране в продължение на 10 е, години. времено трябва да направим разграничения между двете основни категории. Ние смятаме, че трябва да се, да се намери един консенсус колкото до, до съоръженията без класификация, ние смятаме, че можем да оставиме незапълнени в най, а, най-високите две категории, за да избегнем объркването. Но при всички случаи святаме, че можем да постигнем някакъв добър, някакъв полезен компромис. същото въжи и за срока за сменяне на новите с, с старите етикети с новините смятаме, че може да се, пости, да се постигне споразумение. Колкото до делегираните актове, разбираме, че повечето политически групи са предпочитат да бъдат прияти делегирани актове. Ние също предлагаме подобно предложение, а в ще, продълж, ще продължиме в а, заседенията на координаторите в Сянка да обсъждаме тези а, проблеми. В крайна сметка, наистина, нашата основна цел е да имаме наистина силна позиция в дискусите с съвета, за да може да наложиме нашата а, позиция. И още, и още веднъж се извинявам от името на Мартина, че не беше тук да си прочете сама своето предложение. Следващият от името на Алде Филип Дебакър. So always, always good. Um, so thank you um, also to the rapporteur, first of all. Благодаря първо на докладчика за свършеното. Мисля, че дискусиите, които водим, е, тъкат в, по един конструктивен начин, което е хубаво. Мисля, че вчера или онзи ден е, видяхме по един от членовете, който обсъждахме, че сме в състояние да е, постигнем компромис. В групата на либералите, казвала съм го и преди, е ясно, че трябва да има етикет, който ясно да казва неща на потребителя. Те трябва да разбират, да са информирани, за да могат да вземат по-добре информирано решение от преди. Тези класи е, на енергийна ефективност трябва точно да отразяват колко енергийно ефективен е даден проект, продукт. И това трябва да е обозначено на етикета като информация. Второ, не мисля, че трябва да минаваме. Мисля, че трябва преход от старата към новата система да бъде максимално без болезнен. Това е в полза на потребителя. Дълго сме обсъждали праговете при това прекатегоризиране. Мисля, че в, сме в графика в това отношение, но също времено трябва да сме сигурни, че предвиждаме достатъчно време за търговците на дребно да се спазват изискванията за новите прекатегоризирани етикети и също да направят така, че да се сигури, че предоставят вярната информация. Разбира се, трябва да направим така, че да има доверие в системата. Надзорните органи трябва да си свършат работата. Знаем, че в държавите членки тези органи нямат достатъчно персонал. Трябва да ги улесним в това отношение и улеснението може да дойде чрез база данни. Но идеята да има централизирана, управлявана от Европейския съюз база данни не е най-доброто решение, така че аз предложих нещо, което надявам се, ще, по, по което ще помислите. Информацията си остава при производителите и органите за наблюдание на пазара всъщност е, и е, обобщават, обединяват. Мисля, че това е най-добрият вариант поради разходите за управление на тази база данни. Мисля, че това ще е решение и сега най-общо казано. Мисля, че ние трябва да е, се придържаме към един рамков, рамков регламент, да изпращаме ясни сигнали към пазара, към потребителите, за да вземат информирани решения, към надзорния орган, как да проследява дали всичко е наред и също времено да се предостави един гъвкав един срок, който да е достатъчно да дава възможност за гъвкавост. Благодаря. Сега колегата Ньокли Силикиотис от ГОЕ, координатор и докладчик в Сянка, едновременно в този случай. Благодаря, господин председател. И аз щях да благодаря на докладчика за отлично свършената работа, компромисните изменения и е, непред... опитите, усилията му и в момента сред е, докладчите в сянка да поддържа по-добро сътрудничество с различни политически групи. Измененията, предлагани от нашата група, имат за цел предлагани от нашата група имат за цел да да подобрят енергийната е, резултатите и показателите и да защитават потребителя. По-конкретно, ние сме за премахване на е, заблуждаващи е, означения, обозначения символи на етикета като CCC, да въведем нова система от А до Ж, от A до G на английски, за да е ясно каква е енергийната ефективност на продукта, така че потребителите да изберат съзнателно продукта, който ще им спести и електроенергия и пари. Значи предложението от А до Г, скалата от А до Г, както и прекласифицирането на продуктите, според нас е, е добър начин да се е, насърчи новаторството, да се увеличи енергийната ефективност. Това ще се отрази добре и на производителите на тези продукти. Те ще бъдат насърчени да доведат продуктите си до ниво А. Колкото да въпросите с прекласифицирането, това трябва да започне веднага, тъй като поради гъвкавия критерий 40% от продуктите между А и Б на тази скала ще бъдат засегнати. За нашата група е важно и предложението за нова цифрова база данни на продуктите, до която всички потребители да имат свободен достъп. Тази база данни трябва да предоставя цялата информация за всеки потребител, за всички продукти, е, която е вече на самия етикет. По този начин ще има повече прозрачност. И накрая трябва да посъветваме потребителите за това какви са правата му им в случай на измама да се изпра... из... постави ясна бариера между е, потребителя и е, евентуални измами от страна е, големия бизнес, на големите фирми. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с вас, че това е много важен доклад. И факта, че има над 700 изменения, както каза докладчика, говорят за същото. Благодаря му за свършената работа. Наистина това показва, че е, колко важно е това предложение за парламента. А то показва, че то ще се отрази и на е, и на производителите, и на пазара. Освен това, това предложение има за цел да е, осигури по-добра енергийна ефективност на целия Европейски съюз, нещо, което, е, за което се говори на много форми. Сега, нещата се свеждат до енергийното етикетиране. Етикетиране на енергийните продукти, за да се постигне енергийна ефективност. Целта е потребителите да могат да се избират по-ефективни продукти, но и също времено трябва да насърчаваме производителите да правят иновации и да развиват по-ефективни продукти, но не искаме това да става на цената на повече бюрокрация и намаляване конкурентоспособността. Трябва да новаторстваме, да, да веждаме, да провеждаме научно-изследователска развойна дейност, за да повисим качеството и ефективността на енергийните продукти. Разбира се. Трябва да помислим в какви други е, е, области трябва да гарантираме повече прозрачност на потребителя. Искам да спомня две неща, които според мен са особено важни. Един от най- или може би най деликатния въпрос, е, който трябва да действаме много внимателно е това така наречено е, прескалиране, преградиране. Е, е, казва го и преди, че трябва това периодично преразглеждане на етикетирането да бъде интелигентен процес и да се предлага една скала на енергийните класове, която да е разбираема за потребителя. Трябва да сме реалисти по отношение на предлагането на пазара, трябва да се е, прави разлика между това, което потребителя е, разбира и което не. Например, за една отоплителна е, инсталация потребителя трябва да е ясно какво му казва етикета. Е, трябва да въвеждаме и технологични подобрения. Не бихме искали е, тази скала да е, е объркваща трябва да имаме една скала за енергийна ефективност, която да е ясно, четима и прозрачна и разбираема за потребителя. Второ, и това е, е друг аспект, на който искам да се спра. Мисля, че в този текст трябва да се постараем да е, обвършим това целта си с други цели, свързани с околната среда и енергетиката. Да не забравяме, че тук е, от известно време говорим много за кръговата економика. И това предложение трябва да съдържа поне първоначална информация за ефективност на ресурсите, рециклиране, е, трайност на продуктите и е, по, тяхното преработване и рециклиране. Благодаря. Members of European Parliament. Други желаящи е, да вземат отношение не виждам. Тогава ще е, помоля госпожа Мери Донали, директор от, е, на Генерална дирекция енергетика, да вземе отношение към темата от гледна точка на Европейската комисия. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да кажа няколко неща. Слушах с голям интерес това, което казаха докладчика и докладчица в сянка. И приветствам усилията на докладчика да придвижи това досие. Ние споделяме вашите цели, те са общи. Първо, целта на това законодателство е да постигне някакво, да има някакво ефект от него. А това означава че трябва да имаме повече енергийна ефективност, да пестим електроенергия, оттам и да пестим от сметките, които плаща потребителя. Приоритетите, е, това са приоритетите ни. Механизма, който представя този акт, е, е да предостави информация на потребителя, възоснова на която той може да избира. Значи той може сам да избере когато е, купува някакъв продукт, възоснова на информацията, която му е предоставена. Значи целта е да подпомогне потребителите, които в този случай са основните действащи лица на пазара. Важно е да се сведе до минимум е, объркването е, в, е, сред потребителите и в господин Дали и господин Скалиотис споменаха това. Това може да стане чрез прекатегоризиране, пре етикетиране, което да става бързо, за да не продължи този преходен период, в, когато, в който ще е, си съжителстват на пазара различни комбинации от е, е, класи, етикети и това ще обърка потребителя. И трябва наистина да стигнем до компромис в обсъждането на тези теми. Колкото до базата данни, трябва да, съм, да бъде ясно е, нашите разсъждения, предлагайки тази база данни, е, бяха продиктувани от е, е подхода за по-добро регулиране ние е, помислихме за административните разходи е, е, за държавите членки в процеса на мониторинг и е, наблюдение на пазара е, и в други области. И избрахме да се възползваме от новите технологии, като една, от една страна намалим административното бреме за държавите членки и второ да бъде много по-ясно, да бъде прозрачна и ясна информацията и на разположение на потребителите, информацията за продуктите. Ние сме доволни да надградим над предложението на докладчика за информация в държавите членки, която да е събираема лесно от тях. Това е добър подход. Ще помислим за него. Ако не, ще е, така помогнем създаването на една е, централа, едно, е, едно гише, така да се каже, за потребителите е, и до която да се обръщат, е, която да добият представа за е, разходите и мащабите на европейския пазар. Колкото до езика, на който ще бъде преведен документа, мисля, че технологията ще ни помогне в това отношение. Имаме автоматизирани системи за превод, които ще дадат е, възможност на потребителя да стигне до информацията на езика, който му е най, който е предпочитан от него. На този етап напредваме добре, благодарение на усилията на докладчика и парламента. И мисля, че сме пред нас са едни много разумни практически предложения за изменения, които ще ни дадат възможност да придвижим много бързо това досие напред, нещо, което потребителите в Европа очакват от институциите в Брюксел. Благодаря, госпожо директор. И сега докладчикът, колегата Тамбурано, искате ли да кажете, да направите някакви коментари? Благодаря първо на всички колеги, които взеха думата. Ще бъда кратък. Няма почти нищо, което да искам да добавя. Все пак относно надзора на пазара. А, мерките са различни в различните държави членки. В някои държави има по-големи ресурси, в други не. Това, което смятам обаче е, че най-добрият начин за подобряване на процеса на наблюдение на пазара е а, да има пълна независимост на въпросният орган, защото сътрудничеството при такива малки ресурси ще доведе до повече неефикасност. Друго, когато говорим за индустрия, за енергетика, когато трябва да говорим за европейската индустрия, трябва да кажем, че имаме нужда от конкурентна способност. В Австралия, в Съединените щати, в Китай има много повече конкуренция. Те са вече много напред с базите данни. И не можем просто да оставим нещата и да се изоставим назад. Трябва да решим проблема, който е, е много, много е, наболял. Тук имаме един континент с много езици. Няма да е лесно да преминем от хартиен носител към електронен. Освен това, а, смятам, че ще бъде по-добре да минем наистина към цифров носител, защото по този начин ще се намалят разходите на индустрията. В началото, може би, разходите ще са по-големи, но ам, постепенно ще имаме компенсация на тези разходи за човешки ресурси за бъдеще. Колегата Бунафей го каза. Това е начина по който можем да получим прехода към кръговата економика. А именно дематериализация на носителите е от ключово значение. Благодаря. Относно измененията, нека да ви уведомя, че гласуването в ИТРЕ е предвидено за 24 май тази година, т.е. приблизително за 6 месеца. И после ще видим кога ще се гласува за пленарно заседание. И така, сега по точка 11, нека да кажа, че напредваме бързичко. Очаквахме някои колеги а, да имат проблеми с самолетните билети, а, да се приберат в къщи. За това всъщност а, те си тръгнаха по-рано. И за първи път само 67 души гласуваха. За първи път в историята. Даже по-малко 67. Така че малко бързичко се движим тук. И може би ще е добре за другите колеги, защото някои трябва да тръгнат в 5 часа или 5 и половина. Така че ние ги разбираме, те трябва да са рано на летището на Брюксел, поне един или два часа преди полета. Така че ще се радвам да сме бързи. И така, точка 12 предоставя на нов търговски механизъм за потребителите на енергия доклад по собствена инициатива, който се базира на комунике на комисията за този е, нов търговски механизъм за потребителите на енергия. Нека да ви напомня, че проектът доклада беше представен на 22 февруари и да ви уведомя също, че имаше 448 изменения. Нашият докладчик е госпожа Тереза Грифин. И като цяло съм спокоен за ситуацията, защото господин Къртен Дарлинг е тук. Тя ще ни представи доклада. Заповядайте. А, аз днес замествам много колеги, които са, си имат проблеми с транспорта и не бях на заседанието, но пък ето сега тя не може да е тук, така че изпраща извинения. Този доклад е много важен за нашата група, на социалистите и демократите, както и за европейските потребители. Идеята е, че гражданите трябва да са в центъра на енергийният преход. Ние смятаме, че енергийният съюз трябва да обръща внимание основно на интересите на гражданите и енергийният преход трябва да а, бъде част от една демократична система, която да бъде в полза на цялото общество. Считаме, че а, трябва да постигнем а, един напълно конкурентоспособен пазар на дребно. Трябва да има яснота на сметките, но време с това трябва да бъде лесно да се съпоставят договорите за всички потребители. Трябва също така да се вземе прави тези, които са а, а, които нямат интернет. Има също желание да се уведомяват потребителите за най-добрите оферти по цените. Също считаме, че трябва да има забрана на нечестните практики, както знаем, че има много оплаквания напоследък за агресивните маркетингови техники в различни държави членки. В контекста на енергиен преход трябва да дадем повече възможност на потребителите да решават и също да насърчим търсенето и да гарантираме, че а, развитието на, на интелигентните технологии няма да изостави и потребителите. И също смятаме, че една дългосрочна социална политика, която се средочава на върху мерките за енергийна ефективност и е, за това да подпомогне уязвимите граждани, може да доведе до много добри резултати. Призоваваме комисията за план за действие за срещу енергийната бедност. Целта е да се е, създадат такива схеми за всички граждани. 448 изменения са вече подадени и разгледахме тези изменения с докладчите в сянка, търсим компромисни изменения. Искам да благодаря на всички докладчите в сянка за доброто им сътрудничество и трябва да се приеме тук от името на целия екип благодарности. И очакваме с голямо нетърпение сътрудничество с вас и се надяваме, че ще изградим компромиси и накрая ще стигнем до един добър доклад от страна на Европейският парламент, който да отговори на предложението на комисията. Благодаря. Благодаря за изказването от името на нашия докладчик, а сега от името на НП докладчик Шон Келе. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Дерлинг за докладването. Искам също така да благодаря и а, на другите колеги, Тереза Грифин най-вече, за усърдната работа. Надявам се, че ще имаме добри компромиси. И Аз смятам, че това е от голямо значение за нас. Смятам, че всички докладчици в Сянка са съгласни че трябва да има ниски цени за потребителите и че това е единствения начин да ги ангажираме в енергийния пазар. Там, където има някои разлики между групите, е, че има много, много възможности за компромис. Ключова точка тук е, че този нов механизъм трябва да съществува, само така ще се постигне добре функциониращ пазар – и да се информират по-добре потребителите. Няма съмнение, че а, трябва да имаме промени в нашата енергийна система. Европа сега иска да инвестира в а, нови инсталации, които да произвеждат електроенергия на по-низки цени. И по този начин ще намалим и емисиите, ще увеличим дела на ВИ и ще постигнем нашите цели. В моя избирателен район апетита на гражданите за възобновяеми енергийни източници се увеличава и целите по договорите трябва да се спазват, трябва да зачитаме тези цели и по този начин ще имаме едно по-чисто и перспективно бъдеще. Искахме да подчертаем също факта, че има нужда от стабилност на мрежата. В момента имаме все по-голямо разпределение, но много често а, то е нестабилно. Трябва да имаме също и производство в малки мащаби. Трябва да използваме и новите интелигентни технологии, за да увеличим гъвкавостта. Считам, че това ще е ключова точка за доклада Ланги за дизайна, концепцията на пазара. Считам също, че а, трябва да търсим най-добрия възможен механизъм а, от това, което предложи председателя на комисията Юнкер. И трябва да дадем възможност на потребителите да бъдат активни, а не пасивни и да търсят най-доброто за тях. Трябва да дадем съпоставимост и прозрачност на цените, да, ги, да информираме по-добре потребителите и да позволим по този начин и на компанията да бъдат конкурентоспособни и иновативни. За тази цел не нужда от платформи на държавно ниво, където да се дава нужната информация на потребителите да би, и също така да, да се подпомагат, било то чрез специфични тарифи, чрез данъчни облегчения и други. И Например, енергийните отдели в правителствата могат също да участват. Това ще помогне на потребителите да намерят най-доброто решение за тях. И ако съм надвишил времето, ще спра. А, вие може да говорите неограничено. Никога, никога не съм прекъсвал днес. Надявам се, че сега няма да започна с 10-минутни изказвания все пак. Една минутка, само една минута още. И така призовавам казаното докладчиците да бъде взето предвид, за да могат цените на древно да отразяват всички цени. А когато цените варират въз основа на търсенето и предлагането, това е нещо естествено и жизненно важно. И информацията и комуникационните технологии играят голяма роля в процеса, като ангажират повече потребителите и а, е, като включват и новите технологии. Това е добре дошло. Ние трябва да вървим към едно високо конкурентно способно, а, един високо конкурентно способен пазар и също да насърчим растежа на европейско ниво. Това ще бъде добре и за потребителите, и за бизнеса, и ще, ще създадем повече работни места. Смятам, че този доклад е стъпка в правилната посока. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка и очаквам с нетърпение да видим този документ завършен. За нас това е много важно, както и за нашите граждани. Благодаря. Благодаря за толерантността също, господин председател. Благодаря, колега. А сега госпожа а, Ангелика Млинар от АЛДЕ, тя е докладчик в Сянка, и колегата Филип Дебакер е готов за всичко, дори и когато има скрита информация, като тази на Ангелика Млинер. Um, so, indeed, I'm speaking on behalf of Angelica. Uh, говоря от името на Ангелика. Първо бих искал да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за отличното сътрудничество. Тя смята, че наистина преговорите напредват добре, постигнате уравновесен доклад, балансиран относно енергийния преход. В измененията се набляга на необходимостта за по-доброто информиране на потребителите, за да могат да имат възможност на информирано решение и да могат да бъдат активни участници в пазара, защото да могат да да участват в а, производството на собствена енергия, защото смятаме, че това а, може да доведе до а, наистина постигане на един по-ефективен енергиен пазар. На второ място тя смята, че трябва да има един много по-децентрализиран пазар. това е необходимо да е, се увеличи и разшири участието на регионалните и местни органи и а, е, оператори, а, е, включително мрежата на интелигентните общини, интелигентните градове трябва да бъде включена. Също така набляга на въвеждането и прилагането на интелигентните технологии и разбира се инвестирането в тях. Това означава също така да има достъп до данни в реално време и да бъдат създадени необходимите а, апликации и а, съоръжения. Все още много от държавите членки не са а, постигнали а, целите, които за насочване на цялата политика в, и, към и за гражданите. Благодаря, колега, за тези а, А Сега господин Явор има думата. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на господин Маргайо, който не може да участва тук, тъй като има проблеми с транспорта. Ще изчета неговото изказване. Първо искам да благодаря на госпожа Грифин за отличното сътрудничество и надяваме се, че ще продължим този конструктивен диалог, за да постигнем взаимно приемлива версия окончателна версията. Е, гражданите трябва да бъдат в сърцевината на енергийната политика на Европейски съюз. В момента е, преминаваме от централизирана към децентрализирана система, от е, от големи, е, от, концентрат, от голямо концентрирано звено към все по-голямо участие на гражданите. Децентрализацията и демокрацията на енергийната система е в интерес на обществото и на гражданите, но е, се спъва в е, много предпятствия, свързани с разрешението, обратната информационна връзка, разбивка на цените. Всичкото, всички това могат да бъдат пречки за политиката на ефективно е, е, е, ефективен енергиен подход. За това ние призоваваме към дебюрократизация и оценка на а, а, влиянието на политиката върху цените. Едно от нашите основни, основно загриженост е да имаме да, да се създаде необходимата законодателна мар, рамка, която да позволява наистина на гражданите да участват активно в енергийната политика и като производители за да може да се разпространяват енергия на справедливи цени и да се премахнат всички административни е, пречки. Ако имаме наистина подобни благоприятни условия за използване на възобновяеми източна на енергия, ще можем да създадем а, е, онзи пазар, за който, а, към който се целим. Госпожа Калас от Имко, но преди това господин Бенито Зелага. Аз след това ще дам думата на госпожа Калас. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчицата за извършената работа И бих искал да се спра на двата основни проблема, на които е наблегнала и докладчицата. Първо, да е в центъра на нашето внимание да бъдат битовите потребители и второ, желанието да се демократизира потреблението на енергия и по този начин да се превърнат а, потребителите в активни оператори. Тук обаче виждаме, че докладчицата е направила много отстъпки, най-вероятно под влияние на а, десницата. Когато говорим за енергия, когато имаме предвид енергиен преход, имаме предвид не само а, а, повече слънчеви батерии, не по, повече вятърни генератори, а една много по-децентрализирана система. А, многократно сме спомената енергийната бедност. Но ако енергетиката продължава да бъде предимно управлявана от частния сектор, то е, напредъка няма да бъде значителност е, значителен. В крайна сметка частният е, да се включва повече частен капитал няма да доведе до нищо, тъй като частният капитал се стреми към допълнителна печалба. Нашият призив е към стратегически инвестиции, които да създадат економически растеж. Е, но това да бъдат е, обществени инвестиции. Също така бяха намерени, бях, бяха намерени повече средства за по-справедливо и е, равномерно разпределение на средствата за сигурност също може да се направи за енергията. Сега госпожа Калас, имате думата. Аз бех докладчик в им. Е, и това, това становище бе прието в е, нашата комисия с, е, само с два гласа против. Само няколко думи. В доклада на госпожа Грифин се прави пряка връзка между а, да, да, да, да, се, да се даде а, възможността на, на потребителите да участват в процеса и също времено и да станат и производители. Но мисля, че тук трябва да се направи едно разграничение, защото това не са неща, които могат да бъдат абсолютно съпоставими. Затова е необходимо те да разполагат с информация, за това трябва да има и необходимите инструменти, но е, необходимо е също така и а, информация, информация по цените, за разбивките на цените. Не е нормално потребителите да, да имат, да, да, да получават фактурите си, разписките си само веднъж годишно. Те трябва да бъдат наясно с, е, с истинската цена на потреблението. Трябва също така да бъдат и правилно разпределени и правата и задълженията. И сега в параграф 20 компромис 6 имах и въпрос към докладчика относно личните данни. Какво значи това? Дали името и адреса има предвид или има предвид данните свързани с потреблението на енергия? И когато говорим за правото на заличаване на данни, трябва да знаем за какво точно става дума. Защото в крайна сметка разпределителите и доставчиците трябва да разполагат с известен брой данни, за да могат да управляват системата. Така че тук не става дума за същия вид заличаване на данни, както ставаше дума за данните по интернет. От името на Европейската комисия госпожа Анна Колучи. You, Благодаря, господин председател. Почитаеми членове на комисията да се дадат повече правомощия на потребителите и решения, е, които се основат на пазара, е в сърцевината на, новата, на, на, на новите ни договорности. И ние знаем, че потребителите очакват е, възможността да правят избор, да, да имат доверие, искат също така простички ясни правила и защита от пазара. Енергийната система е, понеже трябва да имаме преди самата система. От друга страна се нуждае от повече гъвкавост, конкурентност, ефективност и е, някаква сигурност в бъдеще, докато постигнем целите си до 2300. Значи трябва да откликнем на всички тези е, е, аспирации и нашият отговор трябва да е амбициозен. И се радвам, че тук мненията ни се е, доближават гладък ти доставки, включване на различни режими, смягчаване на енергийната бедност. Това са основните елементи. Те са градивните елементи на пазара, но и са част от нашето е, така, послание и нашите бъдещи действия. Според мен е важно да сме целенасочени, да се състочим върху потребителските проблеми, да гарантираме ефективни действия, да поставим потребителя в сърцевината на нашата енергийна политика. Ето защо новията, новия договор за потребителя е, е има два е, е основни елемента оправомощяване на потребителя е, и е, подобряване ефективността на е, разпределителните мрежи със съответната гъвкавост за преминаване към системата на обновяеми източници. Докладът, пък и по-важните изменения, към които са внесени днес, точно поставят диагноза на недостатъците и сочат, че това е една система, на която не достига конкурентоспособност и възможност за превключване. Ето защо аз с интерес изключвах всички коментари и съм удовлетворена от тях и от хода на дискусията днес. Очаквам допълнителни компромисни изменения, тяхното разискването по тях, пък и окончателния доклад, който обещава, е много обещаващ според нас. Благодаря. Благодаря, госпожо, за вашите коментари. All your comments and remarks will be transmitted. Вашите бележки, е, коментари ще бъдат е, представени на госпожа Тереза Грифин, докладчицата. Срока е 21 април и месец след това вероятно ще влезе в пленарна зала. 13 точка от дневния ред Европейска статистика за природния газ и цени, е, цените на природния газ и електричество и е, отмяна на директивата е, от 2008-92 е, на Европейския парламент и съвета относно общностна процедура за подобряване прозрачността на е, ценообразуването при газа и електричеството, е, които се, цени, които се поемат от е, промишлените крайни потребители. Барбара Капел е докладчика. Е, господин Гералт Анеман ще представи нейната е, позиция. Имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да представя становището на докладчицата. Ще го изчета. Първо тя благодари на Комисията и съвета за конструктивното сътрудничество, което сме водили до сега и за балансираното законодателно предложение. Тя очаква да продължи с така добро взаимодействие да работим по е, тази тема защото точността е, на данните и адекватността на статистиката е краялен камък е, в е, това отношение. Природния газ и, и електричеството и оценка на тези ценообразуването сега се проведе на, на доброволна основа за да се избегнат проблеми в набирането на данни, за каквито докладват някои държави членки и за да не се компрометира качеството на електричеството да не се влуши, е, влуши качеството и да продължим да имаме широко пазарно покритие и високо качество на данните е необходима тази стъпка. Набирането на, на, стати, на данни не трябва да натоварва допълнително е, органи, съответните органи и е, тази информация за цените трябва да продължи да се събира от националните органи. Е, това е, трябва да, е, трябва да се внесат улеснения за докладващите органи, за тези които, органи, които проверяват данните, за да няма недоразбира, объркване и не, не, разбиране, недоразумения. Сега някои важни подкомпоненти, като акцизните е, мита и други е, би трябвало да се вземат предвид. Е, трябва да се определи какво е чач, такса, за да се подобри функционирането на мрежата. Докладчика предлага и промени в развивките е, така че те да отразяват адекватно ценовата структура. Тези два последни момента са трудно управляеми, тъй като е, е, дефиницията на, струк... и на самата структура е различна за всяка държава членка. В обикновено наложите е, и е, таксите са различни в държавите членки и е, текста, един и същ текст може би не трябва да бъде, няма да бъде приложим за всички държави членки, а това трябва да се изчисти при преговорите между докладчите в Сянка. Е, предложението на комисията не е, казва обаче коя е агенцията, която ще предостави тази разбивка на цените. Това е доставка, която, а, е, а, задача, която не може да легне на плещите на доставчиците и трябва наистина да се предложи една а, раз, методология за разбивка на разходите и съответната информация след е, предварителна консултация с заинтересованите страни, за да има сравнимост на е, цените между отделните държави членки. И второ, важната ценова информация от е, крупни потребители, които не са домакинства, е задължителна. Сегашната статистика се почива върху набрана информация в базата данни от доставчиците. Това е необходимо, за да се гарантира поритността на деликатна информация е, за потребители и доставчици, което означава, че цените не трябва да се е, обнародват, освен ако е, с изключение на... Само, могат да се обнародват само в случай, когато има минимален брой потребители. Разбира се, тази сиска трябва да се набира по принципите на, на, на, на, на неутралитет и поверителност. Един въпрос, който трябва да решим след докладчите в сянка е дали трябва да разхлабим, да, да, да разширим приложното праве на регламента и накрая определен дела за разходи, е, от разходите е, за разпределение е, би трябвало да бъде според съответните домакинства и недомакинства или индустриални потребители. Невъзможно е да бъде постигнато това в една, един пазар, в който са разделени електрически и газов пазар в, в даден момент тези разпределителни, енергоразпределителни мрежи трябва да бъдат от къснати от останалите елементи. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Капел преди е, първата е, заседание на докладчите Сянка. Тя ще изготви възоснова на направените е, предложения за изменение компромисен вариант, който ще се разгледа. Благодаря от НП Кристианис. но всъщност ще помолим колегата Бенсен да вземе думата. Благодаря. От името на Кристиан Искаринс ще направя следното изказване. За да имаме добри решения, ние политиците имаме нужда от достоверни и съпоставими данни. Ние сме в процес на изграждане на енергиен съюз и статистиките играят много важна функция, така че по-добре да оценим вътрешния пазар за енергия. Целта на този регламент е да се установи обща рамка за развитието и разпространението на едни съпоставими и достоверни европейски статистики за цените на природния газ и на електричеството в целия Европейски съюз. Високото качество, както и достоверната подробна информация – са много важна част от тези изисквания. Идеята е да се следи пазара в всички държави членки. Настоящите данни за индустриалните потребители се събират и значимостта им е от голям е много важна, но данните за домакинствата се събират само възоснова на доброволни споразумения. регламентът, който предлага комисията, според мен, ще подобри настоящата рамка в това отношение. Тя има за цел да хармонизира всичко, като се въведе един общ правен акт, който да а, поставя едни основи на съпоставими статистики за домакинствата, потребителските цени на петрола и, и природния газ и а, индустриалните потребители. Идеята е данните да бъдат съпоставими. Събирането на данни също ще бъде направено така, че да няма допълнителна административна тежест. Трябва да гарантираме, че участниците на пазара вече ще разполагат с тази информация, а не да искаме информация, която те първа ще се чудят как да събират. Цената не трябва да а, накърнява интересите на потребителите. И потребителите трябва да знаят за какво плащат. Благодаря ви. Очакваме да работим по а, тази тема с всичките останали докладчици. Благодаря ви. Благодаря. И докладчик, докладчик Сянко от Екара. Колегата Анлин Ван Босит. You, Благодаря, господин председател. Колеги, удовлетворени сме от отговора на докладчика. Това е идея, която е част от решението за по-добро законодателство и за намаляване на административната тежест. Що се отнася до изпълнителните и делегираните правомощия, трябва да помислим с докладчиците. Обедена съм обаче на този етап, че имаме нужда от по-добро качество на данните за цените на електроенергията. Ако искаме да имаме политика, която да е трансгранична, имаме нужда от коректни цифри. Цената на енергията е нещо много повече от самата енергийната цена. Половината от тази цена е всъщност данъци. И това, което ви представяме днес като текст, трябва всъщност да засече по-лесно бъдещите тенденции, да се осъществи съпоставимост между цените в държавите членки. Друго, не бива да забравяме, че държавите членки остават основните компетентни органи по данъците и таксите. Така че това законодателство не може да отваря вратата към евентуални вмешителства в данъците. Очаквам с нетърпение работата с другите докладчици. Благодаря. Благодаря. Господин Явор от Зелените. You, Благодаря. Този път се изказвам като докладчик сянка по досието. Първо искам да благодаря на госпожа Капел за текста, за проектотекста, както и за сътрудничеството. Въпреки, че имахме един добър общ подход към проектотекста, все пак имаме някои коментари. Вярвам, че е много важно да изпратим ясно послание към комисията за прозрачността, която искаме относно цените на тока и на природният газ. На този етап нямаме достатъчно прозрачност. Тя все още за, е по-скоро изгодна за търго, търговците на едро. И като цяло съм съгласен с промяната на компонентите при ценообразуването, така както го предлагат и другите докладчици. Идеята е да имаме по-ясно ценообразуване, например цената при управлението на ядрените отпадъци и други. Също ядрените аспекти трябва да бъдат отделени от ценообразуването. Сега те са вътре в една и съща кошница, като образуваме цените, но смятам, че тази информация трябва да бъде разгледана по-различно. Трябва да докладваме също различно. Съгласен съм и с нуждата комисията да валидира методологията за разбивките на цените по държави членки. Има големи разлики от една страна до друга. Трябва също да гарантираме, че, че данните са съпоставими и са правилно възпроизведени във всяка държава членка. Също докладчика казва, че поради причина за личните данни, за качество на данните, трябва да правим допълнителни разлики в статистиките. Трябва да кажа, че на този етап не съм съвсем съгласен с докладчика. Трябва да гарантираме, че данните са достъпни за различните типове потребители, включително и за енергийно интензивните, енергоемките индустрии, както и за малките и средни предприятия. Тоест, за да се види ясно къде са наистина големите разходи и как това засяга потребителите, с каква крайна цена. И накрая има и друг скрит елемент в енергийния пазар, а именно освобождаване от такси, дерогации и много други помощи, които се отпускат от държавите членки и които остават без никакъв отговор тук в споразумението. Когато говорим за прозрачност, намаляване на, на въглеродния блоки в сектора, трябва да видим истинската стойност на енергийната ефективност. Това, което мога да кажа, е, че ще публикувам изменения според а, това, което и другите доказаха. И се надявам да можем да продължим работата с докладчика както и с докладчиците в сянка по възможно най-градивен начин. Благодаря. Благодаря. От името на Алде, господин Филип Дебакер. Благодаря. А, разбрах защо ме задържахте, защото не, нямах карта с име господин Теличка. И така. Той не може да бъде тук днес, аз говоря в негово име. И наистина проблема засяга много държави членки. Няма ясни категории за забиране на данните. Така че много държави членки събират данни за такси, данъци, енергийни разходи и всичко на едно място. И тези данни като цяло са несъпоставими, защото и комисията, и парламента, и другите институции имат нужда от допълнителни статистики, за да могат да, да направят някаква политика. Така че качеството на докладваните данни в различните държави членки те първа се контролира и се оправя. И имаше стои този проблем с данните от крайните потребители, без значение дали са индустрия или крайни потребители. И комисията предлага само законяване на тези практики. Нещо, което почти ясно се прави вече. Господин Теличка също настоява за по-добро законодателство в това отношение, връзка с научната дейност и предлага следното за да се защити професионалността, трябва да има три типа потребители. Цената да бъде публикувана, оповестена обществено. Може би той би могъл, нашия докладчик, да а, малко да разясни тази тема. И, и надявам се да има добро сътрудничество. Благодаря. Благодаря. А сега от го е госпожа Сакурафа. Благодаря. Го... Аз тук правя изказване от името на колега, който в момента не може да бъде тук. И така, трябва да има подсилване на прозрачността за потребителите на дребно. Нашата идея е да се защитят домакинствата от всякакви спекулации и да се подсили способността да гарантираме, че имаме сигурност на най ниска възможна цена. И тук бихме подкрепили интегрираната картина, която трябва да отразява реалността на цените, нещо, което те първа става в държавите членки. Но нещо друго също така важно е а, свързано с оценките по цените. Благодаря много, колега. Um, Представителята на Евростат и на Генерална дирекция Евстат ще направи няколко коментари. Благодаря, господин председатели. Дами и господа, енергетиката е една от десетте, един от десетте приоритета на комисията. В комисията Юнкер три са инициативите, които пое комисията. Първо, рамка за стратегическо развитие на климати, политиката в облика на климата, на надежни статистики за енергетиката, гъста и електричеството. Това е, от голямо, това е много необходимо за да имаме наистина един прозрачен пазар. По, по, по този начин ще постигнем по-бързо пълна интегриране на, пазар, на енергийния пазар прилагайки една устойчива енергийна политика. През 90-та година бе приета директива, която влезе в сила, въвеждайки методологията за докладване потреблението на а, небитовите потребители. Също така бе въведена и система за доброволно доклаване. Междувременно обаче от много държави членки постъпиха смущаващи се сигнали, свързани с цените на потреблението на домакинствата предвид незадължителния характер на докладването. Така че не предполагам, че няма да се очудите това, че комисията реши да реагира и да, да въведе нова система на набиране на данни за потреблението на газ и електричество. Като, като от една страна държавите членки ще изпълняват е, критериите, от друга страна ще бъдат е, въведени е, нови критерии на устойчивост и изпълняемост. В новото предложение е въведен при, при, са въведени при принципите за управление на предоставане на статистики, по-специално член 223, т.е. статистиките трябва да се набират и събират съгласно принципите на а, проз, прозрачност, небюрократичност и спазване на критериите за поверителност. Благодарим членовете на парламента за свършената работа и по-специално на госпожа Капел и докладчиците в Сянка и сме готови да отговориме на всички ваши въпроси по това предложение. Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 15 април 2016 година, 12 часа. В нашата комисия предложението ще бъде гласувано на 4 май и най-вероятно ще бъде внесено в пленарна зала на следващото пленарно заседание, е, пленарна сесия и сега а, точка 14. Госпожа Лопес Берме относно доклада за напредъка в областта на енергия, енергията от възобновяеми източници. Искам само да ви кажа, че повдигането на този проблем е много своевременно, тъй като предстои преразглеждане на енергийната директива до края на годината. Това ще бъде първи обмен на всъщност на 17 март бе проведено първото, първи обмен на а, мнение и възгледи по въпроса. Ние имаме изключителна компетенция от като, като, като цяло доклада се е, оформа около е, правило 53б, Госпожа Лопес Бемеро, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че на... така направихте един краток увод. Благодаря на всички тези, които са все още в залата. Пред, предвид условията, в които се а, а, развиват това заседание. Бих искала да наблегна на най-основните аспекти. Тоест, първо, ще очертая първо основното и, и след това ще наблегна на духа на различните изменения. Струва ми се, че ето голямо значение при раз, разпределението на енергия да се наблегне на а, е, местният аспект, на локалния аспект. Някои правителства, включително и испанското, наблягат много на а, местното и на самопроизводството на енергия. Това обаче трябва да може да става без допълнителни разходи в рамките на една цялостна стратегия за възобновяеми за възобновяема енергия това трябва да стане част от стратегията до 2030 година за местните органи на властта и други, други регионални органи на властта. Целта Целта Целта трябва да бъде до 2050 година да използваме почти изцяло, почти 100% възобновяеми енергийни източници. Разбира се, междувременно ще си поставяме междинни цели а, по етап. Но, но целта не е само да обличаме нещата в цифри, а по-скоро да разобличим онези политики, които които нямат, са неефективни и по-специално суб, суб, субсидирането на, ам, на възобновяемите енергии, за да има възможност за една истинско кон, конкурент нормално функциониране на този пазар. Смятаме, че всички оператори, всички социални актьори трябва да участват в създаването на един а, нов устойчив модел за потребление на енергия. Благодаря на колегите за тяхното сътрудничество и смятам, че ще можем да постигнем сътрудничество, да постигнем съгласие в най-скоро време. Господин Бенсен има думата. Съвсем накратко да благодаря на докладчика за проекто доклада. Ясно става от този доклад, че ние сме съгласни с едно основно положение, че е, водещата роля на обновяемите източници в Европа е от огромно значение. Е НП е за обновяемите. Ние е, знаем, че това е ефективен начин да се намали е, зависимостта от твърдите горива, горива и е, да се е, стигне до една ниско въглеродна економика. Тези източници е, водят до устойчивост е, и растеж, дават и тласък на новаторството в Европейския съюз, на числателска дейност и в това отношение сме съгласни с докладчика. Но като изключим тези общи моменти, боя се, че докладчика има основни пропуски в доклада. Е, той критикува напредъка е, към целите заложени в 2020. Е, Аз, напротив, приветствам това, защото ние сме на път да постигнем 20% до 2020. 25 от 28-те години се очаква да стигнат до тези цели и 19 от тях дори ще ги превишат. Е, докладчиците искат да посочат държави членки, които се опитват е, и, и, е, да направят допълнително усилие. А аз, напротив, искам да похваля тези страни за а, техните усилия защото а, не трябва да се решават чисто национални въпроси. В момента се споменават само няколко, а, поне няколко проблема, които са чисто испански. А, трябва доклада да бъде неутрален. И аз обърнах внимание на доклад, че някои ключови аспекти, свързани с целите на доклада, и това стана на предишното заседание на е, групата ни, на, на е, комисията. Но тези мои забележки не стигнаха до доклада. Нека отново да е, подчертая приоритетите НП в това отношение. И това ще са теми, по които ще внесем изменения. За НП е, е еднакво важно доклада да заявява, че националните правомощия за, по отношение на енергийния микс трябва да се запазят. Също така, решенията за обновямите трябва да бъдат е, актуализирани трябва да има, да се осигурят по-добри условия за поемане на обновяемите източници на пазара. Важни са и енергийните цени за потребителите и за конкурентоспособността на Европа. Ето защо трябва да помислим за економическата ефективност и конкурентоспособността на енергийния пазар на енетика, като гарантираме дългосрочни инвестиционни перспективи. Съгласен съм, че трябва да се е, преследва и, и целите свързани с транспорта и е, отоплението, отоплителните системи, но е, това не, в доклада не е отразено, не е направено. Именно отопление и охладителни инсталации, както и декармонизацията, някакси са пропуснати в доклада. Очаквам да продължат дискусиите с докладчика и, докладч... и моите колеги, докладчици Сянка от нашата група. Благодаря. Председателя, благодаря колеги. Господин Молнар, докладчик Сянка от СНД. Köszönöm jelentéstevő asszonynak a rendkívül munkáját. Azt gondolom, hogy az a jelentéster... Благодаря за отличната работа на докладчика. Наистина, този текст е добра основа за работа по-нататък, за надграждане и мисля, че ще стигне един добре балансиран доклад. Методологията е използвана от докладчика, а именно е, това, което той казва е, по отношение на обновяемите, че това е, те са средства не само за защита на околната среда и е, е, екологичен въпрос, но това е и начин за създаване на милиони доброкачествени работни места, да се създаде една компетентна, е, е, една конкурентна економика, енергийна независимост да се постигне. Всичко това е сочи, че неговия подход е, заслужава нашето одобрение. Съгласен съм с докладчика че значителен брой държави членки вече са на път да постигнат целите за 2020. И мисля, че трябва да посочим е, тези страни, тези, които напредват и тези, които изостават, е, включително и собствената ми страна Унгария, която не, не работи добре по постигане на тези цели. Ние сме внесли различни изменения, няма да е, се впускам в подробности по тях, само ще маркирам два важни момента единия. И тук изглежда има различия в позициите между, на нас и членовете на НП. Според нас, периода след 2020 трябва също да в него също трябва да поддържаме съответните, обвързващите, задължителните е, цели за държавите членки. Съгласни сме с е, е, комисията, че Напредъка в последните няколко години се дължи именно на тези цели, обвързващи задължителни е, цели, които са разбити между държавите членки. И мисля, че това е, е доказало своята ефективност като подход и трябва да го приложим и за периода след 2020 и ако за държавите членки, за които 20% е, е, не са достатъчно амбициозна цел, те трябва да е, могат да отидат и по-далеч, но във всички случаи не трябват задължителни цели и съответни изменения. Трябва в доклада да е ясно, че трябва да се елиминират всички административни пречки и бюрокрация, както на ниво държава членка, така и на общностно ниво, които наистина пречат за разпространяване на обновяемите източници. Има различни е, налози, тарифи, данъци за екологичните продукти в държавите членки, което е много е, сложно и за е, разработващите, производителите и за потребителите. Това наистина прави процедурите много тромави и ни спъва по пътя към постигане целите. И едно символично предложение накрая. Политиците се опитват да дадат примери с начина си на живот. Например, в Белия дом в Вашингтон ще видите на покрива на Белия дом слънчеви панели. Неодавна в Париж на, на Айфелата кула бяха, видяхме монтирани е, ветрови генератори. И ние в Рюксел трябва да дадем е, пример. Е, именно европейските институции трябва да могат да, да, да, да покажат, че могат да, да работят на обновяеми източници. Да кажем, за сега отоплението е 100% твърде гориво, но би трябвало да можем да ползваме обновяеми. Това ще е добър е, така, сигнал към гражданите. Благодаря ви за вашите бележки, колеги. Сега госпожа е, докладчика всяка от ЕКАРЕ. Благодаря. Почти успяхте да произнесете името ми, което е напредък. Ако изчакате още половин мандат, ще го досъвършенствам. Да, ние реагираме. Нашата реакция на този доклад е следната. Трябва да поемем инициативата. Да е, изработим такъв е, доклад. Е, всички държави членки трябва да го направят като част от целите заложени в 2000, стратегия 2020 трябва да разглеждаме Европейския съюз като една екосистема от производителя до потребителя, за да можем да обхванем енергийните пазари както трябва. И този доклад е чудесен пример за такъв подход. докладчика използва е, цифри за 13-14 години на предоставени от Европейската комисия, но те не отразяват е, сегашната ситуация държавите членки. Така че ние ще внесем изменение с цел е, такава актуализация. Друго, докладчика иска да включи социалните партньори в нашите договорености. Това е важно, но не забравяме, че има и други заинтересовани страни. И третия последен въпрос е, че трябва да сме наясно, че работим по един, в един реален европейски енергиен пазар – което означава, че трябва да има свободна, лоялна конкуренция и да няма субсидии, които да я подкопават. Е, е, и стриктен контрол върху цените, разбира се. Парламента трябва да ни да даде сигнал, че пазара трябва да работи безпрепятствено. Обедена съм, че конструктивно ще работим с вас. Благодаря ви, госпожо. Следващия оратор е Филип Депакер. Надявам се, че правилно произнасям името. А, е, да, след пет пъти вече па наистина го произнасяте правилно. Благодаря. А, сега за пети път не си сменям а, същността, така да се каже. Представям пети човек. И така всички знаем, че климатичните изменения, както и енергийната ефективност са големите проблеми на европейската енергийна система. Така че възобновяемите технологии, както и новите такива, са решението на проблема. В проекта доклада се казва, че е добре, че държавите членки на този етап все още не са постигнали целите по доклада, по стратегията за Европа 2020. Някои държави членки, например от Бенелукс, Франция, Обединеното кралство, имат нужда от още повече усилия. Ние трябва да останем основната движеща сила при ВЕИ източниците. Знаехме, че, знаем, че миналата година Фран... а, Китай се превърна в най-големия пазар на ВЕИ и Европа изостава във всякакви инвестиции в възобновяемите източници около 60 милиарда долара. Това е най-низката цифра за последните 5 години. Така че трябва да останем на, на пазара и на, в лидерските позиции на възобновяемите енергийни източници и да продължим. Господин Гебранди казва, че може да има голямо подобрение на докладите. В това отношение трябва да имаме и допълнителна стратегия, но тя трябва на този етап, на това, което имаме, са само доброволни цели. Имаме нужда от много ясна регулаторна рамка за инвеститорите и за рентабилността и за докладването. Трябва да се намали също а, разходите за някои от тези възобновяеми източници и На този етап обаче все още ВИ са много скъпо струващи. Междувременно възобновяемите източници трябва да могат да се съревновават с конвенционалните на а, един нормален пазар без субсидии. Трябва да се видят кои са механизмите за сътрудничество. В това отношение трябва да имаме сътрудничество и, с междудържавните членки и да се намали цените на прилагането на практика. АЛДЕ има според Алде трябва да има много стрикни критерии за биогоривата, за да постигне нашите цели. И заключенията са, че имаме нужда от тези нови технологии и имаме нужда от един подход, базиран на пазара. Благодаря, колеги. От името на зелените, докладчик Сянка, Бенедект Явор. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за проекта доклада, който е много добро, добра база за по-нататъчни дискусии. Този доклад казва, че на време сме поели тази инициатива и трябва да се е, взима предвид, че не става въпрос само за доклад за прилагане на практика или за напредъка. Това се дължи всъщност на директивата за ВИ и нейното преразглеждане. Имаме за цел да набележим желаните на бъдещата, бъдещото ни развитие. И като не забравяме това, нека да започна с изказването на господин Юнкер, който казва, че иска Европейския съюз да е номер едно а, пазар на ВИ енергия, но както каза колегата от Алде, не е така. Напротив, губим всичките си предимства в ВИ сектора и трябва да ускорим нашите усилия, ако искаме въобще да се задържим а, на лидерската позиция. Затова имаме нужда от интегриран подход. Да интегрираме голям брой регламенти, да имаме мерки от държавите членки и също да а, имаме по-добро складиране, мрежи, енергийна ефективност. Също имаме нужда от нов подход, за да могат потребителите да допринасят също за използването на ВИ, като избират потребление на ВИ електроенергия. И като господин Моенар, считам, че имаме нужда от правно задължителни национални цели. Всичко, което сме постигнали до сега по енергийната ефективност в ВИ сектора, се дължи на съществуващите национални задължителни цели. И ще ги загубим за 2020. Наистина се тревожа за резултата от подобно развитие. Другото е свързано с адекватното финансиране. На европейско ниво съществуват схеми, например Хоризонт 2020, Структурния кохезионния фонд и други. Тези а, средства трябва да мотивират развитието на ВИ източниците, но имаме нужда също така от специфични механизми по държави, а, както и мерки за пазара, на, тук, които да зависят от рискове рискове профил на технологиите, от спецификата на пазара и така нататък. И трябва да има и специфични мерки за а, потребителите с ниски доходи, за да избегнем енергийната бедност в Европа. Много е важно също да се видят режимите за новите технологии и във всяка една държава членка, така както беше казано от господин Моран, всичко това трябва да бъде решено с регламенти и да се махнат изкуствените препятствия от такси и други, които съществуват пред ВИ източниците. И имаме нужда и за а, енергийни и климатични планове на национално ниво, за да имаме съпоставяне, правилно съпоставяне и много е важно да имаме и предвидимост за инвеститорите. Също трябва да разгледаме инфраструктурните проекти на европейско, на национално ниво, да не позволяваме несъпоставими и технологии, несъпоставими с а, решението да се намалят въглеродните отпечатъци. И също не трябва да забравяме транссекторните аспекти. Беше казано, че охлаждащият и загряващият сектор са ключови за енергийните източници. Имаме нужда от нови сгради, които да използват подобни методологии за отопление или охлаждане. Друго важно е транспортният сектор. Не просто да прехвърлим към ам, възобновяеми източници, Ще представя изменения. Надявам се, че можем да продължим сътрудничество с докладчика. Благодаря. Благодаря. Виждате, говорите неограничена. Госпожо, заповядайте. Госпожа Спираки. Искам да благодаря на докладчика. Това, което забелязах, е, че предложението има доста пръзноти. Съгласна съм с казаното от НП, а именно, че насоката е правилна, но все пак не, не е достатъчна. Няма нужда тук просто да се оплакваме и да се засрамваме. А именно да видим какви са националните компетенции тук при енергийният меморандум. И да продължим. Трябва да позволим на потребителите да имат възможно най-добри енергиен микс на най-добри цени. Всякакво позоваване за строг контрол на цените и на търсенето всъщност и са изключени от духа на нашата работа и нашата институция. И трябва да се опитаме да постигнем повече, ако искаме да насърчим енергийните инвестиции. Смятам, че можем да имаме един бърз начин за постигане на целите. И другото важно е а, финансовите инструменти, с които разполагаме, особено когато става въпрос за допълнително финансиране по структурните фондове. За това са основните ми забележки. И като докладчик в сянка по становище в Реги, аз лично ще представя изменения. Благодаря. Благодаря. Искам да попитам представителя на Европейската комисия, госпожа Мери Донали, дали ще вземе думата. Благодаря, господин председател. Да, благодаря и на докладчика, както и на всички останали, които направиха коментари днес след обед. Само искам да кажа, че това е доклад, който всички, в който всички са заинтересувани, но а, това е един процес за преразглеждане на директивата за ВИ и това ще бъде прието най-вероятно в края на тази година. Искам също да кажа, че се вдъхновихме от съдържанието на доклада, въпреки че той не е финализиран. Смятам, че за нас е много важно, много полезно да чуя подобен ангажимент от страна на парламента. Много е полезно да имаме такава информираност за регулаторният режим и също да имаме коридори на търсенето, което да доведе до технологиите, да до въвеждане технологии в производството, както и по-добри резултати за намаляване на цената за европейските потребители. Това може да стане. Нека да кажа също, че приветствам факта, че парламентът се интересува от загряващите и охлаждащи технологии. Те са около 60% от а, цялата, цялото потребление и смятам, че точно по тази тема трябва да работим за бъдеще. Относно някои от препоръките, които тук представяте, има много малко мащабни технологии, които са много полезни и които трябва да бъдат включени в пазара, за да позволят по-широко ангажиране на потребителите също. Когато говорим за намаляване на бюрокрацията, това е ключов елемент. Можем да имаме подобрение и там. Радваме се да се сътрудничим с докладчиците на текста и, както знаете, вече от две години работя по темата и най-вероятно надявам се да имаме скоро потвърждение, че всъщност тази информация не е само статистика на Евростат. Приветствам коментарите, които бяха направени, приветствам насоката на доклада. Той е много вдъхновяващ като текст и а, се надявам да можем да помогнем с информация, с цифри. Ако можем, не се колебайте да се обърнете към нас. Благодаря. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо. Крайен срок за внасяне на изменения 13 април 12 часа. Гласуване в Итре на 24 май и в пленарна зала на по време на второто пленарно заседание през юни. Благодаря на всички, които бяхте тук, проявихте изваредно търпение. And, uh, thank you very much. And... Благодаря ви още веднъж. Важно е наистина да приключиме с всички точки по дневния ред. И на 20 и 21 април ще се състои следващото ни заседание. Ще за... Oh, sorry, мадам рапортер. Извинете, госпожо докладчик. Наистина съжалявам. Тъй като просто нямахме преди това докладчици в залата, просто малко се пообърках. Наистина много съжалявам. Никога няма да повторя подобна грешка. Имате думата. Извинен сте, господин председател. Съвсем накратко. Първо бих искал да благодаря на всички за приноса. С, изслушах с внимание всички предложения на колегите. Наистина така и кои комисията излезе с конкретно предложение за преразглеждане на данните. И трябва наистина да се наблегне на насърчението към държавите членки за постигане на по-добри е, резултати. Разбира се, ролята на потребителите е много важно. Има и и разбира се и ролята на възобновяемите източници на енергия за намаляване на енергийната бедност, е, е, законодателната рамка и така нататък. Разбира се, е, в крайна сметка разработването, допълнителното разработване на възобновяемите източници на енергия, ще даде тласък на зелената енергетика, на зелената економика и ще създаде нови работни места. Така че убедена съм, че ще постигнем компромиси по всички тези въпроси. Благодаря ви много. И също така благодаря и за символичния жест, който колегата предложи. Благодаря, каза председателя. Благодаря на всички за това за вашето търпение, за упоритата работа, която всички свършиха до тук и ще се видим отново на 20 април.